D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung. Уважаеми колеги, подновяваме работа. но не искам да започваме с дневния ред. Преди и от ваше име и пред вас да кажа колко сме възмутени от бруталното убийство на един войник в Лондон вчера и ще помолим нашия председател да изкаже а, нашите съболезнования от, от наше име на семейството на този човек господин Дол. Обикновено не взимам думата, но днес имам въпрос към колегите социалисти.